Dear colleague, we can start now. Уважаеми колеги, нека започнем. Please, if you want to take the floor, the, the, the, the... Ако искате думата, или не, всъщност не думата, а искате ли да седнете? Okay. Allora, we can start now. This morning. Започваме. да votare un Имаме един доклад и три становища тази сутрин, така че доста има за гласуване. Търся си картата за гласуване в момента. Първият доклад е на колегата Краснодепски. За съжаление, него го няма. Има лични сериозни причини за своето отсъствие колегата Ядвига Озневска, която е тук, ще прочете една декларация от името на автора. Заповядайте. Благодаря, уважаеми колеги. Професор Краснодепски се извинява за това, че отсъства. Той отсъства по лични причини, за съжаление трябва да бъде във Варшава. Професор Краснодепски иска да благодари на всички колеги, които излязоха с изменения. Много изменения получихме. Колегата също така благодари на съавторите, докладчиците в Сянка, които участваха активно с изготвянето на този доклад. Той също така иска да каже, че компромисните изменения, до които се стигна, се в голямата си част прияти от всички политически групи. Постигна се съгласие по тях. Този доклад всъщност дава ясна насока на европейското сътрудничество в сферата на образованието и обучението. Благодаря, благодаря колегата и на секретарията, благодаря на Анна Мария Ноглера, както и на Марко Спретче. Благодаря. Е, грация молите, И аз благодаря. Уя. Thank you for... Grazie per questa sua presenza. Благодаря ви за изказването. Благодаря и на докладчика чрез вас. Искам също да благодаря на докладчиците в Сянка, които се справиха отлично. Колегата Шойдрова, Кючук, Чунтис, Марегал и Билд. Благодаря и на секретарята. Става дума за един много важен доклад. Той очертава стратегическата рамка до 2020 година Отговора на комисията, включва становището на съвета, така че е много важно наистина парламентът да свърши своята работа. Видях, че има много компромисни изменения, докато е стигнато, има много дълго гласуване, така че започваме веднага. Започваме. Sorry, because otherwise I didn't get vote. Allora, eh, paragrafo 1. Параграф 1, компромис 5 на докладчика. Приема ли се?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 anyway is even if is rejected. That's all. Дори да се добави вашия глас, отново се отхвърля това изменение. Operates his card any case for the future. Allora, oh la la We can go? Okay. Allora, uh, for... И така, 47 за, против въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 49 за, против, въздържали се, проверка. 49, моля гласувайте. Ай, клюз. Край на гласуването. Адаптит. Приема се. 50 за. Не, извинявайте. Тук пише, че ако падне, отиваме на компромис 6. Компромис 6. За. Против, въздържали се, приема се. Изменение 53. За. Против, въздържали се, приема се. Не. Извинявайте. Гласувате против ли? Because sometimes they, they, they...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 Oh, sorry. Rejected. Отхвърля се. За. Не, извинявайте, 63. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8. За, против, въздържали се, приема се. Ш, изменение. Не. Преминете се компромис 9. Направо компромис 9. За, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се. За, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Е, rejected. Отхвърля се. 79 in... 79 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 10 за. 10, да. За, против, въздържали се. Приема се. Проверка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 За, против, въздържали се. От, е, отхвърля се 83 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 84 за, против, въздържали се. Приема се 85 за, против, въздържали се. Приема се. Проверка. Моля гласувайте по 85. 84 беше прието. 84 is adopted. Ah, sorry, sorry, no. Eh, Извинявам се, 84 се приема и затова отиваме направо на 11 компромис. 11 компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. Open the vote. Проверка, моля гласувайте. I close the vote. Ah, sorry, but maybe that I... Allora, I will check better. 98. 98. А, ah, no, no, sorry. 94 is... Добре, 94 се отхвърля, 95. Не, прието е 94, извинявам се. 95 за, против, въздържали се, приема се. 98. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се.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 115 на докладчика за против, въздържали се, приема се. We can check the... Проверка, но е се прие. 117. 117 за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се, приема се. 120 за, против, въздържали се, приема се. 121 за, против, въздържали се, отхвърля се, но ако искате, може да проверим. Но се отхвърля. 122. Искате проверка, така ли? Я, ясно беше. Моля, гласувайте. Супер. Uh, close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 122. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. 129. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Осно изменение на докладчика. 1 За против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, за, против, въздържали се, приема се. 136 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 на следващата страница. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 145. За. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 146. За. Против. А, не, то е същото. Да, извинявайте, извинявайте. Компромис 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 21 за, против, въздържали се проверка. Моля, гласувайте. Close the vote. Прекратете гласуването. Acted. Отхвърля се. Равни гласове. Изменение 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. 151 за, против, въздържали се, приема се. 152 за. 51. А, ah, sorry, we go to amendment 156. А, всъщност 156, извинявайте. Uh, in favor. За, против, въздържали се, проверка. The vote. Моля гласувайте по 156. I open the vote on 156. 156. Моля, гласувайте. So I is, is against because you didn't uh, uh raise the, the, the hand and so. Не си вдигнахте ръката. Край на гласуването отхвърля се. Преди не си вдигнахте ръката. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 163 на Чунтис за,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 против, въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, приема се. 179 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 188 за, против, въздържали се, приема се. 189 за, против, въздържали се, приема се. 190, което е идентично с другото. За, против, въздържали се, отхвърля се. 195. 4 всъщност, извинявайте. За, против, въздържали се, отхвърля се. 192 за, против, Проверка, моля. Моля, гласувайте. Close the vote. Край на гласуването. Може би се прие, но не е ясно. Adopted. Да, прие се. 193. За, против, въздържали се, приема се. No, no, no, no, Не. 95, защото се прие. 195 за, против, въздържали се, отхвърля се. 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. 206 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 29. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 213 на следващата страница. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 30. За, против, въздържали се, приема се. 221 изменение за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 31 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 229 за, против, въздържали се, приема се. 30, 230 за, против, въздържали се, приема се. 231 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 32 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 237, което е същото, като следващото, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 33 за. Съвсем ясно беше. три. 33 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 34 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се, но искам да направя проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за. Извинявайте, извинявайте. Да, направо да. 21. Sorry, in favor. 21 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронна проверка, но се отхвърля. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се.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 И така, 22 за, 3 против, 3 въздържали се. Приема се доклада. Поздравления на господин Краснодепски, но и на вас. Благодаря на всички, благодаря на докладчиците в Сянка, благодаря, благодаря за подкрепата. Чудесно. Allora, и така, следва моя доклад. Не, всъщност не е доклад, а е становище за доклада на комисията ЕМПЛ за социалното приобщаване и включване в пазара на труда. Искам да благодаря много, разбира се, и на докладчиците в Сянка, Малинов, Джамбаски, Кючук, Чунти, Смарагал, Билт, за това, че работиха много по тази тема, че стигнахме до положителни компромиси. Благодаря и на секретарията, че ни издържа. И на моите асистенти за същото. Изключително важно е Комисията по култура и образование да даде своя глас по една тема, която е свързана не само с интегрирана пазар на труда, ами общото интегриране на тези хора. Без такава интеграция и а, без достъп а, до образователни услуги, както и други услуги. Няма да има истинска интеграция на тези хора и фактите в Европа го показват. Затова смятам, че всичко онова, което включихме ние, е много важно. Надявам се напълно да бъдат спазени, тъй като ние сме Комисия по култура и Комисията по а, заедостта трябва да ги включи. На 25 май трябваше да се гласува в комисията ЕМПЛ, но сега ще гласуват на 30, тъй че нашето становище е точно на време. Много ви благодаря отново. Преминаваме към гласуване. One, е... Точка първа. Компромис първи. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 14. За против въздържали се приема се 15. Добре, проверка по 14. Закривам гласуването. Приема се. 15 за. Против въздържали се. Приема се 17. Разделно гласуване. По първата част за против, въздържали се, приема се по втората. За, против, въздържали се, отхвърля се. 18. За, против, въздържали се, отхвърля се. 19. Оттегля се. 21. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, и приема се. Компромис 4 за, против, за, отново против, въздържали се, приема се. Изменение 32, раздел, разделено по първата част за, против, въздържали се, Приема се по втората. За, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 42 за 3 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 43. 53 повтаря се председателката. За, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за,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 против, въздържали се, отхвърля се 91, за, против, въздържали се, приема се, компромис 8, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 99, за, против, въздържали се, приема се. 100, за, против, въздържали се, приема се. Моля, гласувайте да направим проверка. Close the vote. Adopted. Приема се. 101 рапортер in favor against. 101 за, против, въздържали се, приема се. 102 за, против, въздържали се, приема се.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 Компромисно изменение 9 е за. Против въздържали се, приема се. Изменение 108 за. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис 10 за. Против въздържали се, приема се. Изменение 3 за. Против въздържали се, приема се. 4 за Всъщност, можем ли да гласуваме от 3, 4, 5, 6, 1 и 2 заедно, анблок? Добре. За, против, въздържали се, приемат се. Преминаваме към крайното гласуване. Моля гласувайте. Close the vote. Край на гласуването. 24 гласа за, 2 гласа против, 1 въздържал се. Не пенсо okay. Благодаря за сътрудничеството. Смятам, че изпратихме много добър сигнал в този момент. Имам предвид цели Европейски парламент. И сега преминавам към становището колега. на колегата Здруевски. Това становище е за подготовката на след изборната на годишната финансова рамка, с идеи на Европейския парламент, предложение на Европейската комисия. Колега, искате ли да кажете нещо? Бързо króciutko. По pierwsze, няма компромисов. Не Nie бы... Благодаря. Тук няма никакви компромиси. Е, мисля, че предложенията за изменение не бяха нужни и не се превърнаха в е, компромис всъщност. Благодаря на участвалите. Ние всички в тази комисия, независимо от е, партийната ни принадлежност, е, сме на мнение, че най-важната програма е Erasmus плюс, Еразъм плюс. Искаме, бихме искали да подобрим е, финансирането и да задълбочим културното многообразие и много важно е да, да получим повече възможности в рамките на плана Юнкер, така че благодаря отново на участвалите в изработването на този текст. Благодаря ви. Поискахме едно увеличение, надявам се да стане. Поискахме увеличаване на средствата по най-важните програми на комисията. Благодаря ви. И така започваме с изменение първо. За, против, въздържали се, отхвърля се. Две. За, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Нека да направим проверка. Uh, any case, uh, I hope the vote. Моля, гласувайте. Окей. Okay. Uh, close the vote. Rejected е... Отхвърля се. Фебор. 8 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 9 за, против, въздържали се. Приема се. 10 за. Извинете, на две части. Поискано е от социалистите по първата част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Въздържахте ли се? Не. Отхвърля се. По втората част. Можем да направим проверка, но съм сигурна, че се отхвърля. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. По втората част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 14. Не. 16. Адинолфи за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 19 отпада. 18 Просто обяснявах. 18 за, против, въздържали се, приема се.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 за приложението на общата външна политика и политика за сигурност. There is some echo. Yeah, um, colleague, they want to thank, Uh, had Полета на господин Джамбаски е забавен. Той би искал да благодари на всички колеги за положения по доклада труд. Комичар.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 Край на гласуването. Отхвърля се. Сега 12. За, против, въздържали се. Отпада. 13. За, против, въздържали се. Приема се. 14. За, против, въздържали се. Приема се. 15. Да проверим. Моля, гласувайте.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 Възражали се, отхвърля се. 42 за, против, възражали се, отхвърля се. 43 за, против, възражали се, приема се. Сега компромис 4 за, против, възражали се, приема се. Изменение 48 за, против, възражали се, отхвърля се. 49 за, против, възражали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, да проверим 50. Ако обичате, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. If you want, you allow ако, е, ако е, позволите да позволим, да повторим гласуването. Значи, за 50 е, гласуваме отново. За, против, въздържали се. Приема се.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 Всъщност това е същото гласуване. Аз мислех, че ние повтаряме гласуването, но електронната система всъщност изключи. Добре, гласуваме. Гласувахте ли? Е, <laughs> uh, uh, Получава се същия резултат 12 на 12. И така, за 51.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 Поздравление на колегата докладчик, както и докладчиците в Сянка. Благодаря и на секретарията. Сега Allora, ora finite le votazioni. И така приключихме с гласуването и преминаваме към 10 точка на дневния ред. Става дума за дискусия за проектостановището на колегата Здроевски. Стратегическото съобщение за борба срещу пропагандата от трети страни. Моля за тишина, извинявайте. Because we have to continue our work. Thank you to everybody. Така, ако обичате да работа. Колега Здраевски, имате думата. Темата е много деликатна има много възможности нашата комисия да каже нещо интересно. Заповядайте. Искам обаче само да ви припомня колегата, след това на докладчиците в сянка и след това на всички, които проявяват интерес, минута до две. Bardzo serdecznie chcę podziękować tym, którzy... Благодаря, госпожо председател. Аз благодаря на колегите, които а, направиха предложението. Най-общо обаче трябва да кажа и нещо, което е много важно за всички в нашата комисия. Първо трябва да помислим, че руската пропаганда всъщност също не, доста закъсняхме с противодействие срещу тази пропаганда. Русия в руските медии всъщност отдавна се опитва да учебни Европа Европейския съюз. От 8 години е, тече тази е, пропаганда. Ние до сега не направихме нищо. Ние не би трябвало с контрапропаганда да действаме, напротив с е, факти и е, с е, истината да предоставяме една добра, солидна информация. Тук не става дума за нашата европейска пропаганда, а просто трябва да противодействаме на руската пропаганда с една достоверна информация. Не е, никак не е прост ситуацията, не е лесно. Тук не става за руски интереси в Европа. Е, не става дума, и за, е, става дума за източни интереси, е, ислямска държава и тяхната пропаганда в, по интернет и медиите гражданите в Европейския съюз са наясно с това, че има руска пропаганда. От друга страна обаче нашите граждани смятат, че е необходимо да, да бъдем сдържани в това отношение. Сега какво е, показва, какво доказва съществуването на тази пропаганда? Първо, около е, окупа, окупирането на Крим, е, всичките е, местни вестници, е, публикуваха антиевропейска пропаганда. Същото беше и когато стана дума за свалянето на нидерландския самолет. Това обаче беше чиста пропаганда, която не почиваше на, на достоверна информация и факти. Във всъщност е, при едно допитване 60% е, от е, запитаните са против Украина, т.е. това сочи, че руската пропаганда действа. Какво е е, това се съдържа в доклада, не в моето становище, искам да е, подчертая. В доклада се говори преди всичко за засилване на независимите медии. Европа би трябвало да се да направи така, че да, да засили е, действието на независимите медии. И е, това предлагаме на Европейската комисия. Е, благодаря за това на колегите, които е, го излезаха с тази идея. Как може да стане е, това е, укрепване на медиите? Първо, чрез младите хора. Младите хора трябва да могат да оценяват информацията, която им се подава критично, да имат е, база за оценка. Трето, нашия успех, успехът ни в това отношение би бил възможен само ако е, мислим и работим дългосрочен план ако разбира се е, действаме и водим една е, адекватна културна дипломация. Важното е, важно е да докладваме достоверно и добре е, положителна светлина за политиката на Европейския съюз. Трябва да засилим тези институции, които е, отразяват нашата дейност в Европа, които насърчават нашата дейност в Европа. Тези доклади, за които говорим днес, е, сочат, че Комисията по култура вече от години насочва вниманието към важните, най-важните въпроси и на тях трябва да се е, постави ударение. Е, това е от мен за сега. Благодаря. Грация, Анке Перегляд. И аз ви благодаря. Ще предложение. вашите предложения. Благодаря и за уточненията. Идеята не е да се борим с информация, а да се противопоставим на пропагандата. Джули. А, сори. <laughs> Джули, извинява се, председателството, други желаящи да вземат отношение. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за свършената от него работа. Наистина много добро проекто становище. То отразява основни елементи, като например подпомагане е, и подкрепа за независимите медии и насърчаване свободата на медиите, ролята на образованието и медийната грамотност и необходимостта да се е, да задействаме една стратегическа културна дипломация на европейско равнище. Е, тоест, е, много области са засегнати, които попадат в полето на, полезрението на тази комисия. Ето защо от името съм съгласна с предложенията. Аз ще предложа изменение за доразвиване на тези идеи, да, за добавяне на, към тях, включително необходимостта да, е, да чрез комуникационната стратегия да говорим повече за Европейския съюз, е, конкретно за регионите, като е, спираме вниманието върху конкретни действия, европейски действия в отделни страни, както и възможностите, които това създава за местното население и по-конкретно за младите хора. Аз имам е, опит в изпълнение на проекти за изграждане на капацитет в съседни страни и те наистина имат много положителен ефект. Тук Европейски съюз може да играе една положителна роля. Подпомагане на пресите и независимите медии. Тук трябва да се включат действия за подпомагане и подкрепа на е, журналисти и е, правозащитници, които са е, преследвани или хвърлени в затвора. борба за слово, словото на, на, на подтикващо към омраза а, е, онлайн и а, е, проследяване на също в Твитър и Фейсбук. И накрая бих искала да подчертая необходимостта от е, диалог между представители на отделни култури, между човешките отношения и съответно една стратегия, която да включва местното население и гражданските общества. Е, никаква стратегия няма да успее, ако не, нямаме действаща културна дипломация и насърчаване на културния диалог между и е, в е, страните на Европейския съюз трябва да помислим и за културни и социален обмен като ефективна платформа за борба с е, предразсъдъците сред местното население. В този контекст е, външната служба и делегациите на Европейския съюз, които отговарят за е, отношения с партньорски страни, трябва да поддържат и да засилят, да наблегнат на контактите си с гражданското общество, като обучат своят персонал, за да, да има Умения за работа с хора от различни култури. Така че аз очаквам е, окончателния вариант. Мисля, че по този, е, това становище, мисля, че е, ще си, усилите ни ще бъдат възнаградени. Резултатът ще бъде приемане на една пътна карта за европейска стратегия и културна дипломация, дипломация както Федерика Могарини обяви миналата седмица на културния форум тук в Брюксел. Благодаря на колегите от е, тази комисия, които работиха е, упорито, за да включат тази тема е, на преден план в дневния ред. Това ще помогне да се разбере ролята на културата като една мека власт, така да се каже. Благодаря ти, колегата Луар. Благодаря, госпожо председател. E uh, ЕКР приветства това становище, като и фокусът на докладчика върху руската пропаганда. Не съм убеден, че руската пропаганда отговаря за начина, по който се гласува в Холандия. Факторите бяха други. Споменаването на независимите медии е много важно. Това не означава, че трябва да си направим собствени медии или пък медии, които да излъчват пропаганда про Европейския съюз. Стратегията на Европейския съюз в сферата на комуникациите, вместо да се съсредоточава върху положителни послания за ЕС, би трябвало да се съсредоточи върху борбата срещу пропагандата, неточната информация и дезинформацията, пускана от руските медии. Усещам, че има объркване тук, защото някои колеги не искат толкова да се борят с пропагандата, искат да прокарват нашите становища за Европейския съюз и ползите от него. Мисля, че ще бъде подкрепен повече този доклад, ако той се съсредоточи върху заглавието, а той е борба срещу пропаганда от трети страни и по-специално Русия. Грация е колега Билд. Благодаря, колегата Билд. Мерси, мадам президент. Благодаря, госпожа председател. Аз вече имам въпрос. По втора точка добрите медии и лошите медии. Как се взема това решение, кои медии са добри и кои не са добри. А, мисля, че няма яснота тук. Основната част на текста е насочена срещу Русия, но а, текстът се асоциира с Турция, а там правата на медиите са сериозно ограничени. Помислете какво стана с АРД и блокирането на сайта Спутник, нещо, което е осъдено от френските синдикати. Изчезват демокрацията и плурализма в нашата институция и има колеги от моята политическа група, които подават добри изменения, но те не се приемат, само се взема текста без името. тук може да се цитира Волтре, Волтер, който казва им, а, не съм съгласен с това, което казвате, но съм готов да умра, за да имате право да го кажете. Колегата Том. Е, Уважаеми колеги, всички ежедневно следим европейските медии. За мен руския е роден език и чета много публикации на този език. Също така в миналото съм била журналист. Много ме притеснява качеството на журналистиката. И тук, и при тях. По време на украинската криза журнализма много занижи своето качество, скриваха се факти по време на украинската криза, Премина се към пропаганда. Повечето руснаци не вярват на западните медии. Един от най-силните инструменти за борба срещу Запада бе един руски вебсайт. Там всеки може да чете коментари за Русия от САЩ и от други държави. Защо стана инструмент срещу Запада този сайт? Дори проевропейските руснаци са шокирани от безобразното качество на европейските медии, които коментират Русия. Трябва да подобрим качеството на нашата журналистика, която излиза и на руски. Дезинформацията не може да бъде смятана за журнализъм, това е пропаганда. Да, наистина, руските медии са машини за пропаганда, но какво правим ние? Правим точно същото. Трябва да информираме неутрално и така, че да ни се има доверие. Иначе няма как да се конкурираме с руските медии. Имаме отворено общество и не може да се борим срещу пропагандата с пропаганда, както не може да наложим и цензура. Трябва да може да спечелим открита битка на идеите. Не може да игнорираме фактите. Заплахата тероризма и умирането на мозъци на младите в Европа не е отразено в документа достатъчно. Говорим за пропаганда от трети страни, но говорим за Русия. нещо е за Даеш е, и за арабската пропаганда. Ако ние не говорим с младите, някой друг ще говори с тях. Тум, сема, си, но, Танти. Е, колега Суидрова. Я бих хотела поděkovat kolegovi. Колегата Шойдрова има думата. My se е, budeme určitě o ní... Благодаря на колегата за доклада. Всеки има свое становище. Аз имам опит. 25 години съм живяла в Варшава, руската пропаганда ми влияеше. Зная колко е опасна. Опитваме се да намерим инструменти за да пропаганда. Трудно ще бъде. ще се намерят добри инструменти. И да се стигне до съгласие по тях. Има нужда от истинска, независима информация, независими медии, независима преса. В този контекст, в пленарната зала, ще гласуваме и по наградата Лукс или Люкс. Има едно предложение намаляване паричната награда люкс. Но мисля, че само по този начин да се прикрепят такива инициативи. Това е една награда за висококачествени филми. А сега говорим дали тази награда изобщо трябва да съществува. Трябва да подкрепим наградата Люкс за филми, тъй като тя е една от дейностите, които наистина могат да повишат информираността за нашите ценности това говорихме с независими е, кримски организации, чухме, че хора, които искат да изразят е, своето мнение, биват гонени от Крим. Пропагандата в Крим е много силна. Хората не могат да се справят с нея. И трябва да бягат. Грация е... Благодаря, колегата Трупел. Yes, thank you. Very general. I think it's very important to... Благодаря. Трябва да се прави ясна разлика между пропагандата и критиката. Не е лесно това и за това много трябва да внимаваме. Да, има определена руска пропаганда. Запознати сме с нея. Путин показва, че иска да дестабилизира Европейския съюз. Но какъв трябва да бъде нашият отговор? Политическият отговор е да покажем какъв е напредък, добрите решения за гражданите и там, където Съюза помага за решаване на, решение, за решаване на проблеми. Смятам, че това е най-доброто поведение, което можем да предприемем, за да се преборим с определена пропаганда. Не съм сигурна, че руската пропаганда всъщност повлия холандския референдум. Не. Имаше много вътрешни и вътрешно-политически въпроси, които доведоха до този резултат. Да, много важно е да се подава информация, която да е точна, да има независими нашите страни съседки, но и вътре в Съюза. Имаме още много заправене. Имаме концентрация на медии, липса на плурализъм в някои европейски държави. Много още трябва да се работи, за да останат хората с впечатлението, че има свободни медии и пълен обхват мнения. добре е да подкрепяме независимите журналисти. Също на журналисти от съседни страни трябва да се даде възможност за стажове, за да има добро сътрудничество с медиите в Съюза. Добре е Европейската служба за външни действия да работи и на руски, или на техния вебсайт да бъде на руски, за да може рускоговорящи руснаци да четат Когато говорим за заплата на свободата на трябва да се вгледаме и в Турция и арабските страни. Не бива да говорим само за Русия. Има много други въпроси, по които можем да говорим в този доклад. Е, грация, грация, Елга. Благодаря. И е, ура, ла парола. Звер. Давам думата на Чунтис. След това Звер и след това Дамат. Добре.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 тази година аз имам хреки впечатления от е, е, този проблем. Всъщност заглавието на това становище направо призвава към война. Е, значи самото понятие е, пропаганда е доста така съмнително и спорно, защото в, е, не може да се каже в съвременните условия е, пропаганда от всички страни се наблюдава. Но сега е, е под пропаганда разбираме изкривена комуникация но е, това становище някакси е, намирисва на, на времето на, е, на студената война. А, разбира се, Русия преследва своите цели, както и Европейския съюз, е, но мисля, че ние не сме застрашени по никакъв начин. Европейски съюз не е застрашен е, от някаква си там руска пропаганда. Ако беше така, окей, да се отбраняваме, но мисля, че е, ако някой каже сега Европейския съюз последните години е, не, не се е, характеризира с. Е, в Европейския съюз липсва чувство за солидарност, е, е зачитане на суверенитет и така нататък. Е, това може би са факти. Трябва ли да го каже руската пропаганда? Скъпи колеги, когато, ако Европейския съюз е застрашен от нещо, той е застрашен всъщност от е, реалностите, от действителната ситуация. Това е, е опасното. И трябва да, вместо да говорим за програма, да мислим как да е, променим политиката на Европейския съюз, така че тя да стига до гражданите. Още нещо. Сега говорим за руската пропаганда. Но не е ли добре да помислим още малко за е, всички тези, които идват от източна и централна Европа от годините на студената е, война? Е, тогава имаше различни режими, и е, сред Путин и около Путин има е, капиталисти и хора, мислещи по различен начин. Е, всичко опира до интереси в крайна сметка. Ето защо трябва да се помъчим, ако искаме Европейския съюз, да, да разпространяваме ценностите на Европейския съюз, би трябвало по-скоро да променяме политиката си, а не да, да работим на пропагандна основа. Мисля, че Вчера говорихме също за пропаганда от страна на Турция срещу е, Европейския съюз, срещу свободите тук. Сега ще приключа. Е, но, на това нямаше реакция. Ето защо е, опасявам се, че това е един опит е, да се отклони проблема от основната цел. Благодаря. Моля ви да не говорите повече. Хвала за беседа. Nekoliko sem presenečen nad nekaterimi razpravami. Благодаря. Изненадан съм от е, хода на дискусията по тази тема. Бих искал да благодаря на колегите, които е, предлага това становище. Това е едно добро становище и бих искал да намерим е, добрите, е, точните думи, за да опишем точните проблеми на Европейския съюз днес сега режима на Путин загуби статута на партньор за Европейския съюз. Русия създава непрекъснато нови проблеми, ако щете с така наречените замразени конфликти до сега Европейския съюз водеше една политика, определена политика по източните съседи и политика, която има за цел да доближи тези страни към Европейския съюз. Русия загуби в това отношение. Тя предизвика нови вълни бежанци. накратко казано, от няколко години в медиите дори е, германците, е, германските медии отразиха известна тревога е, поради дейността на Европ... Е, руското разузнаване в е, Европа и Германия. Е, те, е, Европейс... Е, Русия не, не дава никакви признаци на приятелско към Европейския съюз. Напротив, тя се опитва да ни стабилизира. И пропаганда е точната дума. Това е именно меката форма на борба срещу Европейския съюз. Тук става дума за опит да се дестабилизира Европейския съюз. И е, това, което е написал колегата тук, в това становище, според мен е много вярно. По някои, е, даже по някои въпроси бихме могли да заострим текста. И не само в публичните комуникации, е, на политическо равнище се усеща също едно засилващо се влияние на, на Русия сред е, е, крайно левите и крайно десните. Забелязва се една тенденция, определена и в Европейския парламент е, под влияние на тези фактори крайно, е, именно сред крайно левите и крайно десните. За тисте, ки не желио Европи ниш добрега. Но Имали сме и в миналото периоди, е, когато е имало е, такава е, борба срещу Европейския съюз, но те не са намирали подкрепа. Колегата Тамато, извинявам се на колегите, аз съм нова в тази комисия и ще започна като докладчик в Сянка по този доклад. Добре дошла, казва председателката. Благодаря. Започвам работата си по този доклад, точно пропагандата от трети страни срещу Европейския съюз фокусът тук срещу Русия. Бих искала да ви припомня, че всичко идва от едно искане от 15-та е, година. Така че ние трябва да решим на базата на договорите. Договорът за функционирането е съвсем ясен. Той ясно казва как Европейския съюз, как Европейския съюз трябва да насърчава демокрация, правова държава, права на човека, основни свободи, спазване на човешкото достоинство, принципа на равенство и солидарност, зачитане на принципите на хартата на ООН и международното право. Имайки предвид този аспект, трябва да елиминираме всички възможности и опити да бъдем делегимитизирани посредством пропаганда, като възприемем различни съюз, на ниво държави членки, вътре и навън от Европейския съюз. Сложна е ситуацията, имаме в момента криза с бежанците, има много деликатни въпроси, на Близкия изток. Виждате също колко проблеми имаме с многонационалните фирми отчитат човешкия живот. Що се отнася до информацията, тук също е много чувствителна темата. Независимостта на журналистите, които говорят за економика, за социални въпроси и всичко това, на което се радват гражданите на Съюза. И външните действия на Европейския съюз извън неговите граници. Медиите са много зависими в някои държави членки на Европейски съюз. Както наскоро се видя от а, репортери без граници. Нужно е да се разказват факти, а не мнения. Ще се опитам да разбира се становището не бих приела никакво нарушаване правата на човека, както и нечовешко нарушение, както и отхвърляне на социалните и економически права, които пречат на хората да живеят достойно. Благодаря. Благодаря. Като част от нашата група сте за първи път, така че заповядайте. Петра Камерхайм. Е, Благодаря. Аз напълно се присъединявам към думите на колегата Трупъл. И искам да предупредя също, че не би трябвало този доклад да се превърне в един е, трибунал срещу Русия. Тук е, това се чу доста от изказалите се тук. Мисля, че на много места в Европейския съюз и около нас имаме достатъчно повод е, да помислим за разни пропагандни механизми. Мисля, е, тук имам предвид и Турция, и усилията на е, ИДИЛ в Европа да провеждат такава пропаганда, така че е, би трябвало ние да си напишем домашното, да си свършим работата преди всичко в Европа и да видим как стоят нещата с свободата на медиите. Е, Хелга Трупел е, говори за това в е, становището е, за свободата на някои мнения в някои местни вестници. В Германия се води една сериозна дискусия по този въпрос. Забелязва се едно недоверие в журналистите е, в е, публичното пространство и наистина трябва да работим за засилване компетентността на медиите. Също така да помислиме за едно добро, добра квалификация е, на журналистите, които наистина да подбират и да, да важната информация от пазара на, на информация, медийните пазари. Е, но е, ударението върху Русия трябва да остане, но трябва да не пропускаме, е, да не изпускаме от полезрението си и другите аспекти дали да не помислим, например, за след като има предложение да се качва информация на руски в сайта на Европейския комисия, дали да не се направи също и на арабски. Това би било една възможност е, да се получи известен баланс в е, информацията, която се е, е предназначен за тези страни. Е, което се опитвам да кажа е, че би трябвало наистина да, да обхванем цялостната картина, а не да поставяме ударение и да се занимаваме само с руската пропаганда. Не би трябвало да се ограничаваме, както казах, само с нея, а да обхванем е, цялостната картина. И в това отношение благодаря. Благодаря, това беше много важно. Колегата Ферхайен. Ähm, ich möchte auch äh, auf den Punkt... Äh, Бих е, искала да е, взема повод от казаното от Петър току-що. Разбира се, в доклада не трябва да се говори само за руската пропаганда, трябва да се говори за независимостта, достоверността на, на информацията в медиите. Проблемът е, че пропагандата е, като такава, какво ще обхванем като е, под понятието пропаганда и е, каква е връзката между пропагандата и свободните е, медии, свободната преса. Свободната преса. Е, тук нещата опират и до доверието в медиите, което и до загубеното доверие в политиците. И там, където свободните медии не предоставят непременно не представят понятията на определени е, политически кръгове. Е, именно за такива е, явления трябва да помислим, защото такива проблеми съществуват и в Европа. Те не са, пропагандата не е само отвън навътре, но и в рамките на Европейския съюз също, защото има а, наистина а, политическа реакция на, на информация или а, а, репортажи в медиите, които не, а, е, не са непременно в духа на това, което дадена група политици очакват. А, би трябвало да изградим една пропагандна машина а, тук и чрез правителствата си, но и би трябвало първо да, представяме, е, да представим Европа такава, каквато е, тя е, трябва да бъде и чрез, това да стане чрез независими неутрални медии. Това е нашата задача преди всичко да си свършим работата в Европа, да представяме многообразието от позиции, противоречиви мнения, несъгласие и да не гледаме само навън за държавите държавите членки, които е, е, разпространяват информация, антиевропейска информация, но преди всичко да се взрем и в е, собствените ни медии да сме достатъчно е, така е, смели, за да, да е, кажем е, какво е възможно, какво е допустимо, какво не е, за нашите медии. Е, и да се е, стремим към една е, наистина, е, защото за да има демокрация в дадено общество, трябва да има информирани обективни медии. Благодаря ви за това, че подчертахте това. Давам думата на колегата Вента и след това на комисията. Благодаря, госпожо председател. Днешният дебат показва значимостта на това, което обсъждаме съюз. Благодаря също така и за опита да се даде решение на проблемите, които бяха представени. Ситуацията е доста критична, според мен, защото медиите са доста силни. Говорихме за бюджета преди време и тогава, ако си спомняте, се говореше за програмата Европа за гражданите. Идеята беше да предадем бъдещето и миналото и настоящето на Европа на гражданите. Важно е да има независима информация. В много държави обществените телевизии се представят като национални телевизии или национални медии. Ясно е, че когато има конфликт е, или когато се говори за миграция, е, има различни начини за представяне на тематиката и много често представянето е негативно. Трябва да получим информация, която да ни даде възможност да разберем какво всъщност се случва и това може вече да генерира критично мислене у гражданите. Всичко това е изключително важно и за бъдещето, защото то ще ни даде възможност да се преборим с такъв тип пропаганда. Отново искам да поздравя колегата за начина по който се справи с това предизвикателство. Давам думата на Европейската комисия. Ако искате думата, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Тук искам да говоря за дейността на комисията, която надхвърля задълбоченото сътрудничество с Европейската служба за външна дейност, представена тук от господин Калекс, Каленски от работна група Стапком. Европейската политика за добросъседство подчертава необходимостта да се насърчи разпространението на европейската политика и да се създаде стратегическа европейски капацитет за комуникация с правителства, за да може да има повече яснота и за общественото мнение и да има по-добра информация за ползите от реформите. Европейската подкрепа е налична чрез Европейски механизъм за добро съседство, е Европейския механизъм за демокрация и права на човека и Европейския инструмент за стабилност. Въпросите, свързани с медиите, могат да бъдат или основна цел, или един от няколко компонента в проекта. Двустранната подкрепа е свързана с подкрепата на медийния плурализъм, свободата на медиите, подкрепата за развитие на умения и професионализъм у журналистите, участие в медиите, подкрепа за публичните медии, развитие за професионалните етични стандарти в медиите и подкрепа за местните медийни инициативи. Това са все области, в които служителите на Европейския съюз на място вече работят. Има подкрепа за журналисти, комуникация, за проучване на общественото мнение. В Руската федерация има програми с независими медии, за да се представи това, което прави Европейския съюз в Русия е, всичко това е свързано с дейността на Европейската делегация на място. Комисията освен това финансира действия в областта на публичната дипломация, която е, които имат за цел да представят европейската дейност пред руски мозъчни тръстове, медиите и обществеността. За програмата Open 19 милиона евро, 4 години, два компонента, юг и изток – увеличаване на информираността е основната цел. Руската федерация е изключена от прилож... приложното поле на проекта, но информацията, която се изготви, ще бъде на разположение и на руски. Програмата Open финансира и така наречените медийни е, информационни центрове, центрове за обмен на информация, които имат за цел да насърчат професионалността в работа на журналистите при представянето на информация за работата на Европейския съюз. 700 журналисти ще бъдат обучени. Ще има а, над 12 000 участия в медиите. Руските журналисти и управляващите медии могат да участват в програмата за медийния център Media Hub и е, така ще се подкрепи управлението на медийните, е, на медиите е, и ще се засили една мрежа на, от журналисти, които да участват в обмена на информация и да продължат да поддържат връзка и след края на работата на програмата. Платформата за програмата ще бъде на английски, френски, руски и арабски. Обучението на журналисти включва и тяхното включване в стаж в европейски медии, за да има обмен на добра практика, а пък програмите за обучение на студенти по журналистика са по Еразъм Плюс и Хоризонт 2020 година. Публичното разпръскване на медийна информация по дигитален път ще се използва също при разпространение на информацията за Европейския съюз в съседните на Европейския съюз държави. Благодаря ви за важната информация. Преди да дам думата на докладчика, ще кажа няколко думи. Това становище е изключително важно за нас и затова искам да се изкажа, имайки предвид особено всички възможни въпроси, които трябва да се вземат предвид Имайки предвид казаното от колегите. Пак благодаря на комисията за изясненията. Изключително важно е. Ние наистина излизаме с становище, което е по доклад на комисията АФИД. Говорим за политиката а, към съседните страни. Много интересен опит сме имали в миналото. Този опит трябва да бъде подсилен и да се подсили независимостта реномето, професионализмът, сътрудничеството, както казахме по-рано, на журналисти и медии от а, страните в съседните страни. Какво означава това? Означава и на изток, и на юг. А, нужен е по-широк спектър, имайки предвид казаното от вас по-рано. По-рано казахте, че имало искане тази нова платформа да бъде на руски и на арабски. Ето ви един отговор – това е холистичен подход към съседните държави. Много интересни неща си спомням, като опит и що се отнася до изграждане на институциите, подкрепа за демокрация и ИБУ, Европейския съюз на бродкастерите. Имахме избори, след изборите също си сътрудничиха с обществените телевизии. И журналистите от тези телевизии се използват понякога също като оръжие за пропагандата. Така че въпросът е много сериозен и е свързан с включване на медиите и в партньорство с Европа. Виждам, че се използват Еразъм Плюс и Хоризонт 2020, но в новите идеи за дипломацията, които се използват от Меге, Могерини, от комисаря, който отговаря за сътрудничество и за образование, е много важно да се заделят допълнителни ресурси, тъй като политиката за сътрудничество, политиката за сигурност и външните отношения трябва да работят една за друга и да инвестират. Казаха го и някои колеги, аз ще го повторя. Що се отнася до нашата комисия, както вие, колега, казахте в своя доклад, важен е въпроса, гледайки в нашата къща, за това как ние наистина можем да бъдем хора, на които да се вярва от страна на обществото. Казаха го и други колеги. Много е важно, говорил плурализмът, свободата на изразяване и не съсредоточаването на медии, не сплашване на журналисти да бъдат факт и в Европейския съюз. Имахме една среща на политическата група и на тази среща поискахме от обсерваторията в Флоренция, в Флоренция да се занимая с темата. Не занимахме с това Центъра за свобода на медиите, който се намира другаде. И още нещо. Смятам, че трябва да обърнем внимание на факта, че пропагандата в кавички или представянето, което е много видоизменено, на много аспекти, на трудностите водят също до радикализация и чуждестранните бойци, както ги наричаме. Тоест, не трябва да се работи само в една посока, а реципрочно. Трябва да се получим от други, от а, колегите. Казвам го, защото съм била журналист. Но и фурс дори ракон. Как трябва да разказваме и ние по различен начин действителността в Европа. Питам се дали комуникацията на Европейската комисия отвъд вашата инициатива е на висотата на тази задача, която е свързана с цялостната комуникация на посоката на комуникацията. Така че това трябва да не се забравя. Благодаря на всички, които се изказаха. Много деликатна тема и много важна. Колега Здраевски, имате думата. Nie będę ukrywać, że mamy jednak problem. Po pierwsze, gdyby nie było problemu, nie byłoby. Ако нямаше проблем, нямаше да го има и това становище. Има наистина един сериозен проблем. Това е едно становище по доклад на комисията АФЕД. Това е просто едно становище, и то би трябвало да отрази нашите правомощия като комисия. Ние не бихме могли да излезем със становище, което навлиза в правомощията на други комисии. Искам да се спра на три важни неща. Първо заглавието и, и понятията, които се използват там. В а, заглавието говорим за трета страна. Не говорим за Русия в заглавието също се говори за мерки, предприяти от трети страни. Тук се включват и Турция, арабски държави и други. Трето, понятието пропаганда трябва да, да помисли върху понятието пропаганда. Пропаганда не означава само предаването на фалшива, на погрешна информация. Тогава е, това е. е обезмисля. Пропагандата е успешна, когато се е, смесват е, факти и е, нефакти, е, е, достоверна и недостоверна информация. Тук не трябва да да говорим само за враждебното е, ние пиар от страна на Русия. Някои мерки не изискват непременно противодействие, това е така, но трябва да тук да засегнем два допълнителни, и взаимно допълващи се въпроса. Съгласен съм с а, колегите, които казаха, че независимата журналистика е особено важна. А, Трябват ни интернет сайтове, на които да информираме на съответния език и разбира се, трябва да заострим вниманието си срещу агресията и на, на, на сажащата омраза, словото, което ем, разпространява ненавист. Нена словото кое, на, на омраза, на ненавист, всъщност напоследък се е, използва особено. много от формите на този вид е, реч е, са професионал, имат професионален характер и е, би трябвало наистина на това да се противопоставим. А това е доста сложно, доста голямо предизвикателство. Именно това искам да подчертая в становището, че този вид писания и, и насъскващи към омраза са, имат професионална база. След това говорим за една хибридна война. Това понятие е, е дефинирано вече но не трябва да забравяме, че в е, хибридната война пропагандата играе много важна роля. Има ли е, войници в Донбас или не? Има ли така наречените зелени човечества и какво имаме предвид е, е, под това? Значи ние трябва да, да говорим за е, това, което се случва в Крим, като за анексия. За, е, това е точното понятие. Е, тук е, е, аз е, обръщам, се спирам и върху изразните средства, езика, който се ползва и от професионалисти в миналото и сега. Руската пропаганда не би била успешна, ако нямаше е, този е, пропаганден ефект. Е, тук става дума не за ефект на, на предоставената информация, а пропаганден ефект. Референдума в е, Нидерландия е, не бе резултат от пропагандни действия. Разбира се, и пропагандата изигра своята роля, но резултата от този е, референдум е, е, е причините за този резултат са много сложни. Тук не трябва да, да постъп, подхождаме опростенчески. И второ, би трябвало да не забравяме, че нашата комисия би трябвало да си служи с един определен език. Трябва да сме и критично настроени, трябва да бъдем открити, толерантни, по-добре информирани и съответно да сме готови да противодействаме на пропагандата. Значи представата, образованието а, на младото, на, на новото поколение, именно обучение в критична насоченост би могла да се използва от погрешната пропаганда. Би трябвало да помислим за нашите правомощия и да наблегнем на това, че тук пред нас изправени сме пред един проблем, който не бива да се омалуважава. Представете го с пет. Благодаря, колега Здроявски. Наистина това се очаква от образованието и от обучението. Този доклад ще бъде много важен. Нашето становище също е много важно. Комисията по култура има интерес. Крайният срок за изменение 2 май, 12 часа. Преминавам към последната точка. Разбира се, благодаря преди това на Европейската комисия. Последната точка от дневния ред. Една тема, която също е изключително важна. Докладчик е Стефано Мауло Поздравявам го. Това е първия ви доклад в Комисията по култура за използването на мегахерцовата частота или радиочастотната лента 470-790 МГц в Европейския съюз. Ние знаем отлично, че комисията излезе с предложение, една обща рамка за ефективно използване на широколентовия спектър и хармонизация на техническите въпроси искаше да се предвидят методи за координация по време на преходния период. Този доклад се занимава с тази тема, тъй като, както знаете, първото предложение бе до юни 2020. Имаме тук колеги, докладчици в Сянка, Кабер Хеберт, Трупел, Адинолфи и други. Благодаря на секретарията за бъдещата им работа. И нашата комисия много трябва да внимава с това становище, тъй като има последици с използването на тази радиочастотна лента за предаване на информация и комуникация. И така давам думата на Мауло за стъпителни думи. Си, грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. Съвсем кратко встъпление. Вие подчертахте значимостта на това становище, свързано и с работата на Европейската комисия. Тази лента сега се използва за цифрова телевизия. Казахте от 470 до 694 МГц. Постоянно се искат безжични връзки, мобилни преноси на данни, което оказва все по-голям натиск върху мрежата и допълнително търсене. Тук Европейската комисия се занимава точно с тези въпроси, дава дългосрочен подход, който е балансиран. 700 МГц, тук се дава общ календар, в който трябва да се даде тази лента за ефикасно ползване в безжичната сфера, имайки предвид хармонизацията, както и мерките за координация и преход. 700-та лента трябва да се нарече бежична лента до 30 юни 2020. Малко по-бавно, ако обичате, казва председателката. Под 700 МГц Европейската комисия излиза с приоритети, които са дългосрочни за разпределяне на, служб... на услуги на гражданите и използване на целия радиоспектър. Вземат се предвид различните видове разпространение на цифровата наземна телевизия. Тази лента ще бъде на разположение за аудиовизуални услуги приоритетно. Европейската комисия дава и възможност за гъвкавост тук, като предлага достъп други, на други услуги при определени условия. Докладчикът на това становище благодари на Европейската комисия имайки предвид спецификата на аудиовизуалните услуги, иска да каже нещо конкретно по три основни въпроса. Разпределянето на тази лента, 700 МГц, прехвърлянето на цифровата наземна телевизия отвъд тази лента, което е едно предизвикателство доста голям вид, особено за онези държави, където Цифровата наземна телевизия е основната платформа за даване на лицензии на различни канали. На трето място, на ниво Европейски съюз, положението не е хомогенно Франция и Германия. Вече пуснаха на търк тази радиочастотна лента, докато Финландия и Швеция направиха планове за преразпределение на лентата през, през следващите зимните години. Голямата част от държавите членки казаха, че имат проблеми с тази лента, тъй като искат да имат планове след 2020 година. Задаването на много стриктни правила за освобождаване на тази радиочастотна лента до 30 юни 2020 година всъщност отнема на държавите членки един допълнителен период, от който те всъщност имат нужда този контекст, за да може да се преодолее това, смятам, че 31 декември 2022 година трябва да бъде срокът. Всички държави членки трябва да имат необходимото време, за да може да се използва за мобилни услуги тази лента. И в доклада ЛАМИ има ясно становище по този въпрос. въвеждането на гъвкавост за альтернативни технологии под 700 МГц за електронна комуникация, както и безжичната комуникация е само един начин за подаване на информация. Както показва моят доклад, както и становището от 15-та година на групата а, за радиочастотен спектър, показва, че Лентата от 470 до 694 също трябва да бъде освободена за телевизия и трябва да бъде осигурена поне до 2030 година. В този контекст смятам, че гъвкавистта няма да е толкова нужна тук и това трябва да бъде премахнато от четвърти член на предложението на Европейската комисия. Под тази лента трябва да се гарантира предаването на телевизия до 30-та година, тук предлагаме член 4 бис, или поне до 25-та година. Също така смятаме, че тази възможност трябва да бъде проучена, да бъде тествана и да се предвиди само в дългосрочен план. Да се види дали отговаря а, на изискванията на съответните държави членки и да се види дали отговаря на изискванията на пазара. Предложенията отговарят на заключенията 20, 25 и 30, един доклад за напредъка, доклада ЛАМИ също така и според мен това е много важна тема, свързана с разходите за миграция и за интерференциите. Освобождаването на лентата от 700 МГц изисква техническа модификация на цифровата наземна телевизия поради промяната на частотите. Потребите трябва да променят своите телевизори, излъчвателите трябва да бъдат променени в телевизиите, което води до много високи разходи. Освен това, освобождаването на 800 ната МГц лента показва, че има много интерференции при а, излъчване на съседни частоти, а много искаме цифровата наземна телевизия да не страда от такива интерференции особено имайки предвид важността им за културната идентичност, както и за създаването и незакриване на работни места. В този контекст аз предлагам държавите членки веднага да заделят средства за покриване на разходите за миграцията, както и за ограничаване на интерференциите с други излъчващи сигнали, както и механизми и гаранции, за да няма интерференция от други и PMS под 400 МГц. Това съм го записал в член 5. Благодаря за изказването. Много конкретно беше. Говорите и за проблемите. Опитвате се да намерите баланс. Това е много важно, но не трябва да бъде в ущърп на ролята на медиите и трябва да се гарантира европейския модел на обществените телевизии. Давам думата на Камер Хеберт, Луър и Трупел. Прего. Благодаря най-сърдечно и на колегата Мао. Мисля, че това е един чудесен доклад. Напълно го подкрепям и бих искала от сега предварително да благодаря за добрата съвместна работа. Мисля, че колегите са обхванали всички важни за нашата комисия въпроси. В този доклад е, е, нещо, което е, е отразено и в доклада Лами. И Наистина всичко е, е предложението в е, комисията Лани беше много е, балансирано и е хубаво да го отразим тук. Подчертава се и на мисля, че клаузата за гъвкавост, така както е формулирана, обаче трябва да отпадне, тъй като тя отваря вратата за държавите членки да оттеглят е, тези, е, тези, тези частоти, ако те не се използват непременно е, в радиоразпръскването. Трябва да помислим и за разходите за информация и да премислим отново това законодателно предложение, като стъпим върху опита от последните доклади от предишния законодателен мандат защото опита сочи, че държавите членки не поемат ми, е, е, е, разходите за прехвърляне, така наречените миграционни е, разходи. Това би могло да даде повече власт в ръцете на е, операторите, но тези, които работят, да кажем, при, и, и когато става дума за а, разпродаване на търк на, на, на съответни частоти, би трябвало да се потърси начин за а, компенсиране на някои разходи, тъй като държавите членки нямат а, определени а, разпоредби и а, свързани с тези разходи. Още тогава като културна комисия поискахме това и в тази връзка би трябвало отново много ясно и определено от тази е, комисия да излезе това предложение. Е, ИТРЕ също проявяват интерес. Е, мисля, че в предишния мандат много енергично и дълго дискутирахме по този въпрос с Комисията по енергетика Те искаха доста така е, широко либерално да, да действаме по отношение на частотите и аз бих се радвала, ако ние с е, излезем с силна позиция като Комисия по културата, е, също така в спора с ИТРЕ. Надявам се този път да не се повторят тези спорове, но мисля, че ние като комисия трябва да намерим разумен е, подход, е, е, да дадем възможност за е, наземно е, е, радио е, и е, разпръскване. и че до 2030 година би трябвало да гарантираме е, тези е, е тази е, лента е, до 2000 е, е, от е, 700 МГц. Това е особено важно, за да се гарантира разнообразието, богатството на мнения и е, вече връзката с другите теми, които обсъждаме тук. Благодаря най-сърдечно. Е, мисля, че ще трябва да приемем и предложение за изменение по този доклад, защото в този му вид той все още не е съвършен. Колегата Трупел. Всъщност, Okay, thank you, Andrew. Ja, auch ich möchte den Berichterstatter и аз бих искал да благодаря на докладчика. Споделям неговата позиция изцяло. Мисля, по е, всички важни въпроси са засегнати. Е, както каза и Петра, аз се присъединявам и към казаното от нея. Е, естествено, последните години конкуренцията нараства между тези, които използваха тези тези частоти е, и ги отстояваха и тези, които желаяха повече мобилност в това отношение. Е, културната комисия трябва обаче да е, държи на това, че е, частотите са, една, са публично е, достояние и е, това трябва да е отправната ни точка. И е, Петра, както каза, това наземно прехвърляне частоти при това прехвърляне трябва да имаме предвид, че става дума не е само за економическо е, е, благо, но е, би трябвало да го гледаме от всички аспекти. Тук е, вече при подаването на търк на, на тази е, частотна лента би трябвало да предвидим достатъчно е, дълъг преходен период, тъй като сега доминира наземното прехвърляне и не би трябвало да застрашим качеството на предаванията и в това отношение и Мало и Петра казаха, че трябва да тази клауза за гъвкавост, която е, за под е, тези 7 МГц е, валента, е, която предлага комисията, е нещо, което не би трябвало да приемем, тъй като не е удачно. Би трябвало тази частотна лента да бъде открита, отворена до 2030 година и от декември 2200 трябва да се открие 700 частотна лента за нови услуги не трябва обаче да се създава не, е, не, ненужно напрежение и чувство за несигурност при наземното е, предаване на е, сигнал. Е, ако помислим най-общо какво ще бъде ползването на тези частоти, е, комисията предлага предложението на комисията е да се премине към 9 160 е, МГц. Тук вече говорим за използване на, цял, на целия обхват на е, тази е, радиочастотна лента. мисля, че добре дошли ще бъдат е, предложения за изменения. От нашата комисия трябва да излезе ясен сигнал, че бихме искали е, отговорно да се работи по политиката, свързана с е, радиочастотите в следващите години. Ето защо колкото и да сме открити към техническия напредък, ние трябва да признаем е, е, е, наземните предавания и да му дадем възможност да продължи до 2020 със съответното чувство за сигурност. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на докладчика за първия вариант на текста по една тема, която е доста сложна от техническа гледна точка, тема, която на пръв поглед е доста суха, но всъщност може да има много сериозно отражение върху много други области. Много често се случва, когато темата е техническа, от екаре да изберат мен за докладчик в сянка. Една от причините поради които се интересувам от темата, е, е, са дигиталните възможности за разпространение на телевизионни канали. В Великобритания това е много важно, защото BBC 1, 2, 4 и други канали използват все тези честоти и за това е важно тези услуги да могат да бъдат леко, с лекота прехвърлени към лентата от 700 МГц, без това да се отрази на е, услугата. Техническата интеграция ще изисква е, е, държавите членки да се справят с доста предизвикателства. ЕКР подкрепя коми... амбицията на комисията тези частоти над 700 МГц да се разпределят възможно най-бързо. Но въпреки това трябва да се реши какво да се прави с непредвидените забавения. Може да се наложи повече време за приложение на място. Екаре би от екаре бихме искали да има повече яснота за задълженията за покритие и на темата за радиочастотния спектър. Според нас националните регулиращи органи трябва да разпределят тези чистоти. Това трябва да се отрази в съответните лицензии, които са обвърз... да са обвързани и с определени условия. Това е пропорционалният подход според мен и съветът а, приема това. Вчера говорихме за преността европейските законодателни органи, т.е. ние, винаги трябва да имаме предвид да не се стигне до непредвидени последици, е, непредвидени отрицателни последици от даден законодателен текст за економическия растеж, да кажем, в дадена страна. Затова е необходимо на национално равнище да се взема решение как да се разпределят радиочастотите и да няма е, предварително взети решения за ограниченията. Темата може да бъде обсъждана в повече подробности, но тук няма да навлизам в подробности. Важно е всичко да се свърши добре и ефективно и се радвам, че докладчика работи именно в този дух. Благодаря. Благодаря, господин Хунтис. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή μας. Благодаря, госпожо председател. Нека и аз да благодаря на докладчика за положения труд. Съгласен съм с е, общата позиция, която докладчикът излага, но искам да ви обърна внимание на факта, че темата не е чисто техническа. Ясно е, че има технически елементи, но ако не беше, но ако беше само техническа темата, нашата комисия едва ли щеше да се произнася по нея. Аз съм инженер-електротехник по образование и съм наясно с техническите подробности на темата. Защо е необходимо да се излиза с текст на европейско равнище? Защото радиочастотният спектър е публична собственост. За това става дума за предоставяне на елементи от тази публична собственост и е необходимо да има съответната регламентация, за да може тя да се управлява добре. И ако има предприятия, които използват различни платформи, те да са длъжни да работят, зачитайки публичния интерес – правата на потребителите и съответните а, предлагани по този път продукти трябва да бъдат от задоволително качество. Разгледахме различните предложения, формулирани от комисията и сега трябва да заявим позицията на комисията си с това становище. Като цяло съм до... съгласен с текста, е изготвен от докладчик. Имам няколко коментара. Трябва да се има предвид конкуренцията между доставчиците на услуги, цифровата телевизия, радията. безжичните телефонни услуги. Европейски парламент няма право да се меси и в тази конкуренция в полза на едните или другите. Така че нашето становище по-скоро трябва да се занимае с защитата на сегашната ситуация. Не знам дали има представител на Европейската комисия в залата, но бих искал да задам следния въпрос. Защо трябва толкова да бързаме? Да налагаме толкова строги условия? И на второ място. Може ли представители на комисията да ни даде малко повече информация? Както няколко, тъй като някои страни вече са пуснали търгове за радиочестотите, какво ще стане с резултатите от тези търгове? Това е всичко от мен. Ще подам най-вероятно няколко изменения. Това беше общата ми позиция по темата. а, е, някакъв телефон бръмчи в а, е, канала. Казва. Благодаря ви. Вие казахте, е че трябва да се чуе Европейската комисия. Давам думата на комисията. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички! Бяха зададени няколко въпроса, на които искам да се спра. Искам да коментирам и няколко от безпокойствата на докладчика и на депутатите. Първо, важно е да имаме предвид, че интернет и е, разпръскването по радиочастоти имат е, важен културен елемент. И как, въпросът е как можем да създадем ситуация, в която всички участници са печеливши. Е, в доклада ЛАМИ бе засегнато нашето предложение и Гъвкавостта бе една от опциите в доклада Лами. Нека да се спра малко повече на, на тази опция. В различните държави членки нещата са различни. По различен начин и в различна степен се използва дигиталната телевизия в сравнение с други платформи, като кабелната телевизия, и сателитната телевизия на места, цифровата телевизия по а, наземно предаване се използва много по-малко, отколкото в други. И за това е добре да се даде някаква гъвкавост на държавите членки. Ако премахнем тази възможност, държавите членки няма да могат да използват онази част от спектъра, която не се използва от други медии. От друга страна, им, а, държавите членки, които нямат нужда от тази част от спектъра, трябва да имат някакви възможности за действие. Гъвкавостта е необходима. Ако не предоставим такава гъвкавост, тогава пропускаме една е, добра възможност ние като Европейски съюз да повлияем на международните процеси на стандартизация, които текат сега и ще текат през следващите 2-3 години. И ако не вземем ясна позиция, стандартизацията ще си продължи в международно равнище и стандартите ще се определят без наше участие. Ние може да решим да проучваме възможността за гъвкавост а, още няколко години, но докато приключим с проучването, стандартите вече ще са създадени. Това е световна индустрия и стандартите се развиват. Не можем да си позволим да се бавим. Произвеждат се различни типове оборудване и това ще си тече, независимо от това Европа има ли позиция или не. Затова е добре да се вземе този елемент предвид. Другият въпрос. Защо толкова бързаме с налагането на тези правила? Датата, предложена от комисията, е 2020 година, крайния срок. нещата не се не стоят на едно място. Имайте това предвид. Не е само сегашния модел а, от технологии 4G, но и вече развиващия се модел а, от, за технологии 5G, пето поколение. Нещата вървят, а, други региони се развиват много напред. В Китай, например, китайското правителство заяви, че ще пусне услуги 5G през 2020 година. Искаме, знам, че Япония също иска да използва 5G на Олимпийските игри. И ако Европейския съюз иска да е водещ в 5G, тогава трябва да действаме бързо. Затова 2020 година е толкова важна като крайен срок – Знам, че в някои страни нещата са по-назад. Готови сме да разговаряме с тях. Може да има възможности за съответна компенсация, които да спазват правилата за държавната помощ. Ето, например, наскоро във Франция имаше предложение да се предостави компенсация на потребителите за някои промени. И този тип мерки могат да бъдат обмислени. Въпросът е да се направи така, че всичко това да се случи своевременно. Разполагаме само с 4 години а, след предложението на комисията и има достатъчно време нещата да се въведат. Благодаря, очакваме вашата помощ. Разбирам това, което казахте. Трябва обаче да се опитаме да дадем отговор, който да не е толкова гъвков, че да не гарантира баланс и опазване на един модел, който вече съществува, достъп на потребителите и цялата система. Докладчика също ще се изкаже. След това с комисията по промишлеността. Ще се видим. Давам думата на докладчика. Благодаря за внимание. Слушах колегите. Много ви благодаря за солидарността, изразена към доклада ми. Подчерта се, че това не е само технически доклад. Имаме вход на нови технологии, за това трябва да се гарантира на тези нови технологии един подреден достъп на пазара. Сега, политическата тема. Европейската комисия носи отговорността за това да гарантира цифровата наземна телевизия за Европейския съюз и по-специално за много държави. Както подчертах в самото начало, има огромен културен потенциал за разкриване на работни места и така нататък. Комисията даде примери. Те трябва обаче внимателно да се разгледат особено, що се отнася до 5G. Постъпателността, която предлага доклада Лами, според мен е много важна, защото така се гарантира същото. Възможността отвъд 2020 да се дадат още две години, гарантира такъв тип гъвкавост към този сектор, който е стратегически според мен и също може да даде на телефонния пазар един добър срок, за да може да се развива. Благодаря. Рикордо. И аз благодаря. До 2 май. 12 часа на обяд трябва да се представят предложенията за изменения. Поздравявам колегата. Благодаря на секретарята на докладците в Сянка. Мисля, че свършихме. Просимо, eh, sì, nient'altro, mi pare ci sia di comunicazioni. Allora, Има малко съобщение, но да, следващата ни среща, понеделник 30, 30 май. Много ви благодаря. Благодаря на комисията за това, че беше тук. Колеги, всичко най-хубаво.